Е, много ви моля, аз председателствам и искам да започнем на време. Искам да кажа на всички добре дошли, да поздравя посочения комисар по управлението на кризи Янец Ленарчич. Разполагаме с 3 часа, предвидени са 25 въпроса. Някои тях ще бъдат зададени от колегите от Комисията по околна среда. Те също са поканени. Преди да започнем, нека премина към формалната страна на организацията. Нека ви напомня, в съответствие с насоките, за одобрение на комисията, парламента оценява посочените комисари възоснова на тяхната обща компетентност, европейска ангажираност и лична независимост. Също така се оценяват знанията по техния ресор и уменията за комуникация. Нека ви напомня, че предварително се разпращат подготвени въпроси, на които се дават писмени отговори. Те вече са разпратени и преведени на всички официални езици. Комисията по правни въпроси няма възражение към изслушването и Комисията по околна среда, обществено здравеопазване и безопасност на храните е асоциирана към изслушването. Ще поканя посочения комисар – да направи устно изложение в рамките на 15 минути, след което ще има и 5 минути на края на заседанието за заключителни думи. След уводната част ще има време за 25 въпроса от членовете на Европейския парламент. Организирани са в слотове от по 5 минути, 1 минута за въпрос, 2 минути за отговор и допълваш въпрос от 1 минута и 1 минута за отговор. Първият кръг е от 7 въпроса, зададени от представителите на политическите групи. Вторият кръг от 18 въпроса е съставен чрез разпределение на въпросите между всички политически групи включително и представителите на независимите членове. Много ви моля да се придържате стрикно към ограниченията във времето. Имайте предвид, че е осигурен превод на 23 езика. Говорете на матерния си език, но моля ви, говорете бавно, за да можете да бъдете преведени съвършенно. Ще ви помоля също така, преди да вземете думата, за да зададете въпрос, да отместите слушалката си, за да няма технически проблеми. Нека ви напомня, че това изслушване се предава на живо на веб страницата на парламента, след което там може да се намери и записа. Господин Ленарчич, още веднъж добре дошъл в нашата комисия. Ще ви дам думата за въведение, но нека първо кажа колко е важен вашия ресурс за нашата комисия. Ние се надяваме да работим заедно, ако вашата кандидатура се одобри. Хуманитарната помощ е много важна за нашата комисия. Освен това, управлението на кризи става все по-сложна дейност, но се налага все по-често заради природните бедствия и други катастрофи. Ние искаме да работим заедно с комисията, за да сме сигурни, че ще бъде осигурена съответната финансова подкрепа за хуманитарна помощ и това ще бъде направено по възможно най-прозрачния начин. Европейския съюз е направил важни стъпки в тази област през последните години. Надяваме се бъдещата комисия да изпълни предначертаното. Приветстваме предстоящото изслушване, както и заявените планове за работа в хуманитарната област. За нас е важна вашата ангажираност с световната среща по хуманитарните въпроси. Заповядайте за 15 минути. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, аз всъщност за мен е двойна чест. Първо съм издигнат като кандидат на Словения, за да се включа в следващия колеж от комисари. И второ, ако вие одобрите, аз ще поема отговорността за хуманитарна помощ и гражданска защита под е, общата е, шапка на управление на кризи. Като гражданин на Словения, аз е, много силно съм свързан с факта, че това, което в момента се нарича Генерална дирекция за европейска гражданска защита и, хум... и операции за хуманитарна помощ, бе е, създаден през 1992 година в отговор на войните на територията на бивша Югославия. Същата година върховният представител на ОНЕ за бежанците е, създаде свой офис в Словения. Аз е, бях на път да завърша право и се присъединих, за да мога да помагам на бежанците, които минаваха или стигаха до Словения. Това ми даде възможност да дам своя скромен, скромен принос към хуманитарната дейност. И ето след 25 години съм тук като кандидат комисар. Ако ми бъде поверена на тази задача, мога да ви уверя, че ще отдам цялата си енергия и три десетилетия опит в международните европейски форуми, за да помагам за облегчаване на страданията и предоставяне на помощ на хора, които са засегнати от кризи. Тоест да издигаме европейската солидарност, ценност, в която вярвам. Уважаеми депутати, Европейския съюз има голямо реноме като отговорен лидер на световно ниво в областта на хуманитарната помощ. Ние трябва да разширим своя капацитет, за да засилим своята роля, за да можем и да помагаме на повече хора и то по-бързо и по-ефективно. В момента ние подаваме ръка на над 100 милиона души нуждаещи се всяка година, както в Европейския съюз и извън него. Това е помощ, която засяга директно живота на мъже, жени, деца без дискриминация, без да отчитаме от каква националност, раса, религия, пол или класа идват те. Около 90% от европейците подкрепят дейността на Европейския съюз в областта на хуманитарната помощ и гражданската защита и това е много е, успокояващо. Знам, че тези усилия се радват и на подкрепата на парламента. Мога да ви уверя, че е, имам намерение да работя в партньорство с вас, да ви информирам и да изслушвам вашите мнения и загрижености. Моята кандидатура е една изключителна възможност да служа на Европейския съюз, но аз също така съм наясно колко много са предизвикателствата пред портфолиото на управление на кризи. Все повече хора по света изпитват нужда от хуманитарна помощ. Над 71 милиона са насилствено разселени или се налага да напуснат родните си места и не само заради конфликти. 70 хиляди души е, загиват, други 70 милиона е, биват е, получават увреждания в резултат на природни бедствия. Освен това, разходите за тази помощ са големи и продължават да растат. От 2010 година природните бедствия всъщност са коствали около 13 милиарда евро само в Европа. Освен а, това, а, други притеснителни тенденции са с възникващите хуманитарни кризи, които са все по-сложни и все по-чести. Все повече хора биват засегнати от тях до 2050 над 140 милиона души ще бъдат вътрешно разселени в Сабсахарската област, Южна Азия и Латинска Америка. Колцина от тях ще могат да се възвърнат към нормален живот или да емигрират към Европа. Ресурсите, които, с които разполагаме, не могат да посрещнат нуждите дори е, днес, да не говорим за бъдеще. Е, тези непокрити нужди стават все по-големи. Освен това, е, системата все повече изпитва напрежение, разширява се и протекционизма. Климатичните промени променят също и вида рискове, с които се сблъскваме. нарастващото ниво на морето, все по-силни бури, дълги периоди на суши. Младото поколение е съвсем, е съвсем наясно, че е, нашата къща гори или е потопена под вода. Освен това, най-уязвимите райони в света са засегнати от климатичните промени. Страните от Сахел и Африканския рог. Това, картината, която ви описвам е много мрачна, но аз а, не съм наив, нито пък се предавам. По-скоро приемам предизвикателствата като възможности да работим по-добре и по различен начин, да използваме това, което дава резултати и да решаваме проблемите, които не дават резултати. Също така съм благодарен за решимостта и постиженията на работещите преди мен, на много мотивирани персонал на Генерална дирекция ЕХО и нашите международни партньори. Освен това, Европейския съюз има много сериозна репутация за спазване на основните хуманитарни принципи – хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост. Всичко това е, е, е, са принципи, които и аз съм решил да спазвам в бъдеще. Съм решен да спазвам в бъдеще. Като комисар за управление на кризите и координатор за европейска реакция в, в прибедствия, целта ми е да подкрепям хора, които имат нужда от това. Възможно най-бързо и най-ефективно с спазване на хуманитарните принципи. Затова искам да развием до максимум ефективността на нашата, на нашата реакция към кризи. Така ще можем да работим по-добре и е, на базата на мандата, който имам, искам да подсилиме Центъра за координация на, на реакциите на европейско ниво, защото така можем да работим по ред кризи. Освен това, е, смятам, че трябва да се работи на международно ниво в подкрепа на международното хуманитарно право. В е, моите контакти с е, държави и е, институции извън държавите ще настоявам да се спазва хуманитарното пространство, така да се каже. Не може да има атаки срещу хората, които се занимават с хуманитарна дейност и тяхната дейност да бъде блокирана. Също така трябва да засилиме и усилията си да, в полза на превенцията на, есте, на бедствия и катастрофи, като подсилим и капацитета си да се пригаждаме към променящата се среда. Би следвало да работиме по един интегриран подход, защото ако не го направим, няма да успеем да постигнем и целите за устойчиво развитие. А това е наша обща отговорност. В такъв смисъл приветствам работния подход на новоизбрания председател на комисията, където се очаква всеки комисар да работи по изпълнението на целите е, за устойчиво развитие в съответната политическа област. Смятам да работя съвсем тясно с върховния представител – и другите комисари, които отговарят за, климатични промени, е, за борба с климатичните промени, околната среда и развитието. Е, намаляването на рискове е, от катастрофи е основна компонентна част от нашите усилия да подсилиме устойчивостта на нашите общества и екосистеми. Това започва и с така наречената европейски зелена сделка или зелен пакт. Хуманитарната помощ и е, реакция трябва да бъдат е, инструменти е, от е, последна инстанция, т.е. когато нищо друго не сработва. В такъв смисъл трябва да можем да е, изведем хората от е, зоната на бедствия, е, и да работим за е, постигане на по-дългосрочни устойчиви условия. Особено е, в страни, където кризите е, вече са се установили от дълго време, ние трябва да работим за създаване на една основна среда с хуманитарни усилия за развитие и мир. Трябва да работим с най-уязвимите групи, като жените и децата, да търсиме нови партньорства и иновативни инструменти. Тук искам да направим повече, да дадем възможност на местните хора да работят на място, да дават, да могат да оказват помощ на място, защото те знаят най-добре кое е полезно там. Освен това, колкото и да се опитваме, не всичко може да бъде предотвратено. Примерно, е, горските пожари в Португалия ни показаха, че имаме нужда да имаме по-добра подготовка за реакция, е, когато превенцията не сработи. Затова е, искам да работиме за така наречената програма или механизъм RESC-EU, механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Имаме нужда от разширяване на капацитета за справяне с горски пожари, е, медицински е, бедствия, химически, биологически и радиологични такива. Тук е, се надявам и на вашата подкрепа. Следващия ни приоритет е да увеличим видимостта и информираността, да Европейския съюз е, има достатъчно голяма репутация за отказваната си хуманитарна помощ сред гражданите, но би следвало да работим още повече в тази посока. Всяко евро трябва да бъде използвано е, в е, достатъчно добре. И нашата основна публика трябва да бъдат гражданите на Европейския съюз. Разбира се, изпълнението на нашите приоритети и цели е свързано и с разходи, но би следвало да говорим не толкова за разходи, колкото за инвестиции, защото това е инвестиция в нашето бъдеще. За това а, искам да работя и разчитам на вашата подкрепа а, за предложеното 30% увеличение на бюджета за хуманитарна помощ за следващата многогодишна финансова рамка. Това е от ключово значение за постигане на амбициозните ни цели в следващите 5 години. Също така се надявам, че ще ме подкрепите в работата за по-ефективно разходване на бюджетните средства. В такъв смисъл ще гарантирам тези средства да отиват там, където има достатъчно прозрачност и да се разходват по е, принципите на устойчивото финансово управление. В такъв смисъл ще работя в тяхно сътрудничество и с двете парламентарни комисии, представени тук. Ако успея да спечеля вашето доверие, е, бих искал след 5 години да можем да погледнем назад и да видим, че сме постигнали резултати, че сме помогнали да се облечат страданията на мнозина, че сме изградили по-устойчиви общности, личности, че сме изградили една по-здрава, по-устойчива природна среда и че сме повишили доверието на европейците в е, тяхното бъдеще. Благодаря. Thank you for, uh, Председателят благодаря за това встъпление, господин кандидат комисар. Започваме първия кръг от въпроси, тези, които ще бъдат зададени по представители на политическите групи. Най-напред Георги Хълвени от НП. Благодаря, господин председател. Добър вечер, господин Ленарчич. Продължавам на майчиния си език. Моля да сложите слушалките си. Господин кандидат комисар, според информация, дадена през юли 2019 година от Върховния комисар за беженците към ООН, 186 е, хиляди, даже повече беженци от Сирия са се върнали в страната си от Ирак и от други съседни страни. Няма сигурност Сирия, но там възстановяването е започнало. Много от 500-те хиляди напуснали страната беженци през идните месеци ще решат да се върнат. Има проблеми с 6 милиона вътрешно разселени лица и те също трябва да бъдат решени. Всички тези хора желаят да продължат живота си в земята на своите предци. Има едно малцинство, чието членове пострадаха много от преследването на Ислямска държава. Там трябва да окажем голяма помощ. След повече от 8 години в война, тези хора, всички тези хора се нуждаят от елементарни услуги, включително базисна инфраструктура, питейна вода, здравеопазване и образование. За да могат сирийците да упражняват правото си да останат в страната си, всички тези базисни условия трябва да бъдат на лице. С оглед на тази обстановка, господин кандидат комисар, как възнамерявате да помогнете на връщащите се в страната си сирийски бежанци, е, тъй че да бъдат удовлетворени елементарните им хуманитарни нужди. Благодаря, господин Хелвени. Моля да задавате въпрос за не повече от една минута. Отговорите ще бъдат по две минути. Сега давам думата на господин кандидат комисаря. Благодаря, почитаеми господин евродепутат, за зададения ми въпрос. Ще се придържам към принципна позиция по отношение на връщанията. Това ще рече, че ще подпомагаме връщанията и ще утвърждаваме връщанията само когато те са безопасни, извършват се при зачитане на човешкото достоинство и гарантират устойчивост. А може би още по-важно е те да бъдат доброволни. За момента Преценката ми е, че все още Сирия условията за такива връщания не са на лице. Съгласен съм с вас. Напълно съм съгласен, че възстановяването на Сирия ще изисква огромни инвестиции. Но все още не сме стигнали до този етап. По очевидни причини. Също така не са на лице условията за разгръщане дейността на други инструменти на Европейския съюз. Ние в никакъв случай не забравяме вътрешно разселените лица на територията на Сирия. Комисията предоставя по-голямата част от помощта си именно на тези хора, чрез съседни страни, но и чрез страна. Ние оказваме помощ и за вътрешно разселените лица, и за беженците, които се завръщат. Не правим разлика в съответствие с принципите, които ръководят хуманитарната помощ. Водещ сред тези принципи е този на безпристрастността. Аз ще го отстоявам енергично. А този принцип означава, че ние ще опускаме хуманитарна помощ там, където тя е най-потребна, без да се водим от никакви лични характеристики на подпомагните лица, включително техните религиозни вярвания. Казвайки това, трябва да допълня, че комисията подпомага членове на християнското вероисповедание, е, които са били преследвани в Сирия. Това въжи както за Сирия всъщност, така и за Северен Ирак. Благодаря. Последващ въпрос. Save the time. Африка Бонкио. Благодаря за дадения отговор. Още по-големи са хуманитарните кризи в Африка, където верските и етническите конфликти – могат да доведат до нови горещи точки, като съсредоточие на хуманитарни нужди. Съгласен ли сте, че политиката на Европейския съюз трябва и тук да се подчинява на принципа помощ там, където е най-необходима или ще следвате практиката на хуманитарните органи на държавите членки? Не съм сигурен, че правилно разбрах въпроса ви. Така че извинявам се предварително, ако разбирането ми е погрешно. Но и в Африка ще настоявам на това хуманитарната помощ действително да бъде насочена там, където е най-необходима. Съобразно принципа на безпристрастност. Помощта ще бъде давана там, където е нужна. За тази цел ще разчитаме на партньорите си. Това са партньори от системата на ООН, УНИЦЕФ, Върховния комисариат за беженците към ОНЕ, Световната програма за прехрана. И в съпоставима степен ще разчитаме на неправителствените организации. Също така ще разчитаме на ангажиментите поети по линия на така наречената голяма сделка – ще привлечем и местни действащи лица, представители на местното гражданско общество. Защото, както казах в уводното си изложение, именно тези участници в хуманитарната дейност на място най-добре познават местните условия и могат да направят най-ефективна хуманитарната помощ. Благодаря Норберт Нойзер от Социалистите и Демократите. Благодаря ви. Добре дошли, господин кандидат комисар. Задавам въпроса зад гърба ви. Но не е опасен. Продължавам на немски язик. Sie haben in Ihrem Statement gesagt, dass wir mehr lang anhaltende Konflikte und Natur... В поводното си изложение казахте, че сега конфликтите и природните бедствия траят по-дълго и се нуждаем от помощ, която е не само неотложна, но и се предоставя по-продължително време, като се нуждаем и от връзка между гражданската защита и хуманитарната помощ. Не може да се оказва такава помощ без елементарни условия. Затова населението трябва да бъде привлечено към изграждане на инфраструктура и създаване на такива алиментарни условия. Как ще направите тази връзка между помощта и развитието и изграждането на инфраструктурата по-ефикасна, особено в Чад, Нигерия, Судан? Благодаря за зададения въпрос. Няма значение, че го зададохте зад гърба ми. За щастие, столът е въртящ се. Благодаря за въпроса. Най-напред искам да подчертая, че това, което ние правим по линия на хуманитарната помощ е в пълно съответствие с това, което се прави в областта на гражданската защита. Тъй, че можем да откликваме в неотложен порядък и съвместно да се подготвяме и да извършваме превенция. Така нареченият нексус, връзката между двете неща, е нещо, на което много държа. Тъй като тя е доказала своята ценност. Връзката между хуманитарна помощ и развитие е доказала своята ценност и аз възнамерявам да я запазя и да я доразвия. Ние не искаме хуманитарната помощ да е необходима вечно. Мисля, че това не би било в интерес и на нас, и на бенефициерите. Мисля, че в техен интерес, а и в наш, е бенефициерите, тези, които получават хуманитарна помощ, в един момент да спрат да се нуждаят от нея. И тук се намесва така наречената връзка между хуманитарна помощ и развитие. Намесва се необходимостта от подготовка на условията за развитие ще работя с колегата е, за международните партньорства, е, кандидат комисаря Урти Лайтен, за това да се започва работа по темата развитие максимално бързо, от самото начало, още когато се отпуска хуманитарната помощ. Защото това ще улесни прехода, преминаването от хуманитарна помощ към по-нататъчно развитие на страната. Неодавна тази връзка бе разширена, като към нея бе добавен компонент мир. Това също е разумно, тъй като има ситуации, например като в Сомалия, където поради недоброто състояние на сигурността не можете да работите за развитието на страната. Ако желаете да извадите хората от състоянието на зависимост, необходим е мир. Благодаря. Последващ въпрос. Колега Хълвини, хат спай. Да, с удоволствие ще задам такъв. Господин Хелвини даде пример с Сирия – мисля, че там положението е особено предизвикателно. Питам се, как ще провеждате сътрудничество с комисаря, който ще отговаря за развитието и за външната политика, заместник председателя на комисията Борел? Смятате ли, че е, ще преодолеете опасенията на тези двама комисари? във връзка с устойчивостта и програма 2020. Благодаря. Благодаря за този допълнителен въпрос. Както знаете, по плана на госпожа председателят на комисията, аз ще бъда част от този външен блок, който ще бъде председателстван от заместник-председателя на комисията, отговорен за общата външна политика и политика на сигурност. Смятам, че това е удачен подход, защото хуманитарната помощ несъмнено е част от външните действия на Европейския съюз. Но тя е много специфична част. За нея съществуват е, ясно откроени принципи, които са различни от правилата, приложими към останалите ни външни отношения. И за това възнамерявам да работя в тясно сътрудничество с колегите в този блок за външни действия и сътрудничество и същевременно да настоявам неотклонно върху принципите на хуманитарната помощ. Благодаря, Шарлз Геренс от Обнови Европа. Господин кандидат комисар, сред принципите за хуманитарно действие на Европейския съюз. Ми се струва, че принципа за безпристрастност е един от най-важните. Участниците от ООН, е от Червения кръст, международния и националните звена на Червения кръст – различните международни организации, които работят в тази област, са безпристрастни. Защото не можем да спасяваме някой, като се питаме в моя лагер ли е или в противниковия. Това на първо място. На второ място знаем, че хората, на които се предоставя помощ, са в много тежко положение. Ако се отклоним от тези принципи, това ще е много опасно. Казвам го, защото в Европейския съюз като чили намесата се използва като огромен набер от инструменти. Един от тях е и хуманитарната помощ. Казвам го като парламентарист, който има четири мандата зад гърба си в тази комисия и винаги с зъби и ногти съм се борил за защитата на принципите, които изложих. Защото ако те бъдат погазени, какъв е вашия въпрос, прекъсва председателя? ако те бъдат погазени, разбира се, и европейците, които отиват на място, ще бъдат изложени на опасност. Господин кандидат-комисар, много благодаря, почитаеми господин Гьоренс. Благодаря ви за вашите препоръки. Високо ги оценявам, след като наистина идват от човек с толкова богат опит. Нека подчертая, че за мен – придържането към тези принципи не е само догма. Придържането към тези принципи като независимост, неутралност е оперативна необходимост. Ние не можем да си позволим която и да било от страните, например в един въоръжен конфликт, да мисли, че ние сме от противниковата страна, защото в такъв случай – ние ще изложим на опасност достъпа до хуманитарна помощ на засегнатото население. Ние ще изложим на опасност самото население и най-вече поставяме под въпрос безопасността на хуманитарните работници. Така че много ви благодаря. Аз много добре разбирам, че тези принципи са синекванон за работата на Европейския съюз. Последващ въпрос. Вие вече отговорихте на допълнителния ми въпрос, така че няма смисъл да го поставям. Благодаря ви, господин Гьоренс. Спестихте ни време. Давам думата на госпожа Мишел Ривази като представител на Зелените. Господин председател, благодаря ви. Господин кандидат комисар, моят въпрос не е много различен от този на колегата. Вие ще бъдете комисар за управление на кризи, включително и хуманитарна помощ. Но искам да ви попитам, какви ще са вашите критерии за намеса при хуманитарна криза, когато има природно бедствие, като циклон, тайфун и така нататък е ясно, всичко е унищожено и Европа помага. Но какво правим в по-деликатните случаи? Това, което става в Гърция, например, в резултат на мерките за финансови ограничения, наложени от Европа на Гърция – когато хората вече нямат как да си купят лекарства, когато не могат да бъдат лекувани, дори и да са заболели от рак. В тези случаи ще ги включите ли като нуждаещи се от хуманитарна помощ? Кои ще са вашите критерии за подпомагане? Много ви благодаря, почитаема госпожо Риважди. Първо няколко думи за моя ресор и това как е озаглавен. Мисля, че намерението беше един член на колегиума на комисарите да отговаря за извънредните ситуации. И очевидно хуманитарната помощ е част от реакцията на Европейския съюз при извънредни ситуации. Това обаче е една отделна област, която си има своите принципи при работа. Въпросът, който вие задавате е въпрос към всички нас. Всъщност – аз бих казал следното. Ние правим оценка на нуждите и когато оценката покаже, че трябва да се намесим, ние го правим съобразно принципа на безпристрастност. Така че ако в рамките на Европейския съюз също забележим такава нужда, ние пак ще се намесим. Не виждам защо трябва да откажем хуманитарна помощ на тези които в рамките на Европейския съюз имат нужда от нея по някакви причини. Това отговаря и на принципите, които неколкократно вече заявих. Така че отговорът ми принципно е да. Ако е необходимо, ще извършваме хуманитарна работа и в Европейския съюз. Всъщност това се случи по време на миграционната криза. Тогава в рамките на Европейския съюз беше предоставена хуманитарна помощ на Гърция, за да може тя да се справи с това предизвикателство. Последващ въпрос. Втори въпрос. Какво трябва да се направи, господин кандидат комисар, за да имаме връзката между неотложността и развитието. Да вземем Хаити, там храната постъпваше отвън. И при семената. Знаем, че има доста семена, които също се внасят отвън. Някои от са генно модифицирани, след това се отразяват зле на селското стопанство. Каква стратегия ще предложите вие, така че да има връзка между хуманитарната помощ и помощта за развитие? Тъй като и е, спешната помощ има своите последствия. Вие сте права. Това е предизвикателство по множество причини тъй като процедурите при хуманитарната помощ, разбира се, са по-гъвкави. Знаем, че трябва да се реагира светкавично, за да се намали страданието. Нашите процедури са по-бързи от тези за разпределение на помощта за развитие, но тези предизвикателства могат да бъдат преодолени с добро сътрудничество. Аз имам намерението да го направя заедно с колегата Лайнен. Вече се срещнах с нея, говорихме за това предизвикателство и тя се съгласи, че трябва да работим заедно. колкото по-бързо тези две измерения на помощта ни навън се обединят, толкова по-добре. Благодаря колегата Цимниок, идентичност и демокрация. Aber wir sind uns alle einig, dass wir Hilfe leisten müssen, egal wo auf der Welt. Според мен, ние сме на едно мнение. Ние трябва да осигуряваме хуманитарна помощ навсякъде, където е необходимо. Но няма нужда да гледаме по целия свят. Съвсем пред нашия прак се развива криза с миграционните потоци, на които сме свидетели. Трябва да сме, да направим така, че да няма а, директни или индиректни заплахи за сигурността на нашите граждани. Необходимо е, е да прекратяваме подобни е, възможности още на границата. Трябва да можем да се справяме и с незаконната економическа миграция. Европейския съюз трябва да направи така, че да се справим и с трафикантите на хора. Какво планирате като подход и работа по тези проблеми и предизвикателствата по нашата граница? Благодаря, господин Зимнюк. Първо, нека да подчертая факта, че хуманитарната помощ не е инструмент за управление на миграцията. В Европейския съюз съществуват други инструменти за тази цел. Хуманитарната помощ не е сред тях. Второ, когато се оценява необходимостта дали има нужда от хуманитарна помощ. Обикновено се е, работиме с хора, които насилствено са принудени да напуснат е, родните си места. Ние не отказваме помощ на економически мигранти, но това се случва по други инструменти. Ако е нужно да има хуманитарна помощ, ще го направим. В Босна, например, и Херцеговина правим точно това. Те не могат да се справят с мигрантския натиск. И Независимо, че част от мигрантите съвсем ясно а, са економически мигранти, не бежанци, така наречения смесен поток бежанци, ние осигуряваме хуманитарна помощ на базата на нуждите, а не на статута на бежанците. Последващ въпрос. Да, е, отбелязвам си вашият отговор. Знам, че вие активно работите по управление на кризи, но бихме казали, че това е криза. Става дума да се защитят гражданите на Европа. Не, не, не става дума за природни бедствия в Европа влизат терористи е, с мигрантските потоци и ние трябва да сме наясно, че има такава заплаха, че сме в ситуация на криза и че има нужда да защитаваме собствените си граждани. Европейския съюз всъщност не успява да подсигури своите граници. Бяхме свидетели на това – през предходния мандат. Какви конкретни мерки планирате при една бъдеща криза в защита на гражданите? Особено защита срещу незаконните иммигранти, които биват вкарвани в страната. Не бива да забравяме, че има също и е, рискове за здравето на хората. Чисто, това е просто скандал. Е, следва да мислим за европейските граждани. Те плащат данъци на Европейския съюз. Моля, е, превишихте си времето. Обръщам внимание отново на нашите депутати да спазват лимита. Заповядайте, господин кандидат комисар. Благодаря. Мога да кажа, че няма криза с миграцията. 2015 и 2016 имаше такава криза, но сега нещата са повече или по-малко под контрол. Все още има придвижвания на мигранти, някои от тях имат нужда от международна закрила – други, които просто търсят по-добро, добър живот, което е напълно закономерно. Но мога да кажа, че по мое мнение положението в момента е под контрол. С, това е въпрос от ресора на комисаря по вътрешни работи и аз като координатор по кризи потенциално в бъдеще не считам, че в момента положението е такова, което налага е, реакция като за инваредна ситуация. Госпожа Копчинска има думата. Благодаря, господин председател. В последните няколко е, години е, хуманитарната Работещите в хуманитарната област започнаха да си работят, да работят съвместно и с частния сектор и с бизнеса, да търсят други варианти за сътрудничество. Кандидат комисарът очерта важността на частния сектор. Затова искам да ви запитам сега – какво е вашето мнение за ролята на частния сектор в е, хуманитарната помощ? Следва ли е, неговата е, е, роля да се увеличи е, или да се излезе отвъд традиционно възприеманото понятие за хуманитарна помощ? Благодаря. Много интересен въпрос, особено като обърнем поглед напред и си дадем сметка колко не достигат средствата, все повече не достигат. 44% от хуманитарните нужди не могат да бъдат посрещнати именно поради липса на средства. Затова трябва да търсиме възможности да ангажираме частния сектор. И когато го правим, трябва да кажем ясно, това не следва да се прави за сметка на неспазването на основните принципи за хуманитарна помощ. Освен това, никой не би следвал да има възможност да е, прави е, бизнес от е, тази дейност. Би следвало този вариант да е изключен. Хуманитарната помощ е една благода... благородна дейност, не е търговско занятие и не следва да става такова. Все пак е, аз съм убеден, че има възможност частния сектор да бъде ангажиран в по-голяма мяра и е, напоследък бяхме свидетели е, по, по, с работата на настоящия комисар – на използването на нови иновативни подходи, е, примерно отпускане на парични средства посредством дебетни карти, например банковите институции биха били е, добре дошли, ако не налагат такси, примерно, е, за обслужване на подобни карти, които се използват за хуманитарна помощ или нещо подобно. Лагерите, беженските лагери на много места – там частни дружества биха могли да спомагат с оборудването им, да речем инсталация на слънчеви панели и така нататък. Но пак да повторя, не следва да се превръща хуманитарната помощ в търговска дейност. Благодаря. Последващ въпрос. Благодаря. Съгласна съм с вашите думи. Вие излязохте с ред предложения, така че нямам какво да ви питам допълнително. А сега господин Креспо от ГОЕ. Благодаря, господин председател. На първо място трябва да няма никаква ксенофобия, когато се правят тези изслушвания. На второ място искам да кажа, че много се очудихме, както каза и колегата, че хуманитарната помощ вече не е заглавие на вашия ресор. Всъщност, ние сме не само изненадани, ние сме и притеснени, защото това се оказва само един инструмент при управлението на кризи, като че ли хуманитарната помощ е извън този ресор. Но вие казахте, че един от вашите приоритети ще бъде защитата на хуманитарното право, което е изложено на риск по много части на света. Интересуваме какво точно ще направите, е, за да защитите хуманитарното право. Дали, например, ще е, преустановявате изпълнението на търговски споразумения или ще налагате някакви санкции на страните, които не се съобразяват? I е, благодаря за този въпрос. Мисля, че е, в уводното си изказване споменах значението на международното хуманитарно право и твърдата си решимост е, да защитавам и отстоявам това право. Защото сме свидетели на все повече нарушения на международното хуманитарно право все повече посегателства не само върху гражданската, но върху хуманитарната инфраструктура. Умишлени посегателства. Хуманитарната помощ в резултат на това бива блокирана. И така се пречи тя да достигне до засегнатото население. Какво мога да направя по този въпрос? Първо, ще надигна гласа си, ще говоря за него. Ще осъждам всички нарушения на международното хуманитарно право. Категорично ще го направя. Второ, възнамерявам да работя с онези организации, които имат преимуществен достъп до участници във въоръжените конфликти, независимо дали тези участници са държавни формирования или недържавни формирования като обръщам внимание на значението на международното хуманитарно право и неговото спазване. Има организации, които имат такъв привилегирован достъп до участниците във въоръжени конфликти. За щастие, Международния комитет на Червения кръст, например. И аз силно ще разчитам на сътрудничество с МКЧК за да може във всички ситуации на конфликт да бъде постигната по-висока степен на зачитане на международното хуманитарно право. И третото, което възнамерявам да направя, както знаете, В областта на сигурността, във военната сфера, Европейския съюз има инициативи за обучение. И аз ще настоявам в това обучение да бъдат включени теми като международно хуманитарно право, равенство на двата пола и други подобни. Последващ въпрос. Е, Благодаря ви, господин председател. Има проблем. В тази зала сме свикнали да говорим против несправедливостта, против погазването на човешките права, но аз ви поставям три конкретни въпроса с три случая и ще ви попитам какво ще направите. На първо място виждаме какво прави Израел с Палестина. Какво ще направите, когато виждате, че се погазват човешките права, както го прави Израел в Палестина? Какво прави Турция с кюрдското население? Или какво правят мароканците с сахарауи? Това са три примера на международното хуманитарно право, което е потъпкано. Ние тук а, говорим с големи думи, но няма никакви конкретни мерки. А, например, престанахме ли да продаваме оръжие на Саудитска Арабия, въпреки направеното в Йемен? Господин кандидат комисар, благодаря. Когато казвам, че ще говоря в случай на нарушение на международното хуманитарно право, аз ще го правя публично. Но също така ще използвам и всички съществуващи канали дипломатически, дискретни, неформални, косвени, чрез организации, които споменах, с цел всички участници в един въоръжен конфликт да бъдат убедени, убедени, да зачитат международното хуманитарно право. Аз няма да имам следствени правомощия. А като нямам правомощие да разследвам, не мога да кажа от първоначални впечатления дали едно нарушение на международното хуманитарно право е умишлено. Ние имаме такива подозрения за Сирия че част от разрушаването на хуманитарната инфраструктура там бе извършено съвсем умишлено. Или че е било случайно. И като няма ясен отговор на този въпрос, аз ще се огранича до издигане на ясен, категоричен глас против нарушенията и ще се ангажирам в съвместна работа с онези, които отговарят за спазването на международното хуманитарно право. Благодаря. Това беше първият кръг на въпроси, зададени от представители на политическите е, групи. Сега давам думата за втория кръг е, въпроси от членове на комисията, госпожа Хилдегард Бентеле. Господин кандидат комисар, според политическите насоки на председателя на комисията се предвижда да се създават хуманитарни коридори с цел да се гарантират достойни условия за живот и подпомагане на беженците. Каква е вашата позиция за тези хуманитарни коридори? Къде ще бъдат разположени? Как ще бъдат изградени? Благодаря на почитаемата госпожа Бентеле за въпроса. Не мисля, че мога да тълкувам това, което е имала предвид е, председателката на Европейската комисия, но мога да ви дам собствена иллюстрация за е, ако не хуманитарен коридор, то за движение с хуманитарна цел. Знаете, какво е положението сега на един от гръцките острови. Всъщност на всички гръцки острови, които са близо до границата с Турция. Те са препълнени с бежанци. Това, от което се нуждаем там и това, което гръцките власти вече правят, е да се гарантира преодоляване на положението. Ако не могат да бъдат изградени по-широки възможности и капацитети на островите, тогава тези хора трябва да бъдат прехвърлени в континенталната част на Гърция. Защото хората не могат да живеят при такива условия. Те трагично губят живота си. Такива неща не могат да бъдат позволени в Европа. Не мога да видя как ще се примирим с факта, че подобни неща се случват в европейска държава членка. Има и други ситуации, в които наистина се налага да съществуват хуманитарни коридори. Например, когато сме в хипотеза на военен конфликт. Гражданските лица трябва да бъдат евакуирани, за да няма сред тях смъртни случаи, ранени, да няма хуманитарни кризи и тогава трябва да бъдат създадени хуманитарни коридори, така че некомбатантите да бъдат изведени от района, пряко засегнат от враждебните действия. Надявам се, че отговорих на въпроса ви. Допълваш въпрос? Не съм сигурна, че това е имала предвид госпожа Фондерлайн, но темата е важна и за нас, съвсем очевидно. Мисля, че хуманитарните коридори трябва да се разполагат там, където настъпва кризата. Бихте ли могли да споменете някои конкретни райони с кризи, където би могло да се мисли за такива коридори? Господин кандидат комисар. Imagine Мога да си представя много места, където подобна мярка би била необходима. Едно такова място е Йемен. Може би това е мястото с най-тежката хуманитарна криза в момента, с най-голям брой хора, които остро се нуждаят от хуманитарна помощ. Два, около 20 милиона. 20 милиона души само в Йемен. И същевременно там върше грозна война. Да, трябва да има начин некомбатантите да бъдат защитени, да бъдат защитени гражданските лица и особено уязвимите групи сред тях. Да бъдат те изведени към по-безопасни райони, извън района на военните действия. Е, Моника Силвана Гонсалес. Благодаря. Моника Силвана Гонсалес от групата на социалистите и демократите. президенте. Благодаря, господин председател. Господин че измененията на климата не могат да бъдат отречени. Вие също ги споменахте при уводните си думи. Всички експерти смятат, че 500 милиона ще трябва да си намерят ново място през идните години. Бангладеш, Латинска Америка, Мексико, Африка ще бъдат най-засегнатите. Измененията на климата са опасност за водата и храната на планетата. Правим ли достатъчно, за да се подготвим за една бъдеща миграционна криза поради климатичните изменения? Както виждаме, тези кризи стават все по-масштабни. Хиляди бягат от глада, от това, че са разрушени техните места. Същевременно аз се питам как комисията ще се справи с това, че толкова беженци заради климата няма да имат правен статут. Господин кандидат комисар, благодаря за зададения въпрос, който е изключително актуален. Изключително актуален, злободневен. Мисля, че трябва да правим много повече и да го правим много по-бързо, за да се справим с предизвикателствата, проистичащи от отражението на промените в климата, на които промени вече сме свидетели. Споменахте някои места в Африка. Да, Сахел и Африканският рок са региони, които вече много силно усещат отражението на промените в климата. Милиони хора биват принудени от това отражение да се движат и да се придвижват на друго място. Но въпреки това, Бих се поколебал да нарека всички тези хора климатични бежанци. Мисля, че терминът бежанци трябва да остане ограничен до хипотезите на Конвенцията на ОНЕ за статута на бежанците. Тези хора, които се движат заради промените в климата, бих нарекал хора разселени заради промените в климата, защото те най-често се разселват вътре в страната си. Както знаете, определението на ОНЕ за беженец е човек, който преди всичко е напуснал страната си. Значи в този случай преди всичко говорим за разселване вследствие на промените в климата. И тези хора трябва да бъдат помогнати. Как? Първият начин да бъдат подпомогнати е превенцията. Възнамерявам да работя в тясно сътрудничество с заместник-председателя, който ще отговаря за така наречената зелена договореност. Защото ние трябва да намалим е, отражението на нашата дейност върху климата, за да ограничим промените. И трябва да стимулираме всички други по света по същия начин да действат. Но когато вече промените в климата не могат да бъдат предотвратявани, трябва да работим за адаптиране към тях. Допълваш въпрос? Ленар, си, ефективаменте, ahí está el проблема, но Las previsiones son a la... Благодаря. Предвижданията са много обезпокоителни. И хората, които вие не искате да определите като бежанци заради климата, имат проблеми. Точно това е. Ние трябва да използваме дефиницията бежанци заради климата, но те не са включени в Женевската конвенция като такива. Затова мисля, че трябва в Европа да напреднем по тази тема и да въведем такава правна фигура. Именно за това искам да изтръгна от вас ангажимент дали вие ще въведете такъв статут, а не просто да ги наричаме хора, които се презаселват заради климата. Благодаря. Uh, Благодаря. И слушах всички коментари, но това не означава, че съм съгласен с всички. Напротив, мога да се ангажирам да работя заедно с Обединените нации, защото Обединените нации всъщност са свързани най-тясно с конвенциите, които защитават бежанския статут. С тях ще работя по дефинициите, за да стигнем до някакво определение на това явление. Тези хора наистина имат нужда от закрила ние трябва да работим и по превенцията, обаче в противен случай милиони ще тръгнат да се преселват. Ние трябва да се адаптираме. Но да, аз се ангажирам да работя с нашите партньори в ООН и да постигнем добра работеща дефиниция за тази група лица които със сигурност имат нужда от закрила. Благодаря от името на Обнови Европа колегата Захарополу. Господин кандидат комисар, знаем, че жените и момичетата са най-много изложени на насилие, сексуално заробване, също времено тези престъпления често се оказват безнаказани, въпреки че стават все по-многобройни. Би трябвало Европейския съюз да даде спешен отговор, за да окаже закрила на тези жени. Как ще се борите с сексуалното насилие, как ще се ангажирате и как ще допринесете за изпълнението на стратегията на Евросъюза за сигурността на жените в рамките на вашия ресор. Благодаря на почитаемата депутатка. Самият аз не мога да си представя хуманитарната помощ без тя да обхваща специфичните нужди на уязвими групи, както са жените и момичетата. Много често виждаме, че при хуманитарната дейност трябва да се водим от фактите. Жените и момичетата са изложени на опасността от сексуално насилие. Затова и хуманитарните работници трябва да го имат предвид и трябва да се включват мерки на всеки етап превенцията, закрилата. Разбира се, мерките могат да бъдат сравнително несложни, в един бежански лагер може да се направи много за закрилата на жените и момичетата, дори ако имате отделни туалетни, които са добре осветени. Това намалява опасността от сексуални посегателства. Това е само един пример. но принципно трябва да имаме предвид и специалните нужди. Те включват и сексуалното и репродуктивно здраве и предоставянето на услуги, особено на жертвите на насилието възоснова на пола. Последващ въпрос. При спешните ситуации и друга област, която страда е образованието. Отново момичетата пострадват повече и губят от учебната дейност. Същевременно са изложени на сексуално насилие, сексуална експлоатация. Не трябва ли да се мисли за един такъв приоритет при световната хуманитарна помощ? Вие как ще засилите ролята на Европейския съюз при гарантирането на образование за уязвимите момичета. Ще заделите ли съответния финансов ресурс? Господин кандидат комисар. Благодаря ви. Със сигурност образованието ще бъде един от приоритетите при хуманитарната помощ. Традиционно хуманитарната помощ обхваща храна, подслон, санитарни условия. Това са основните необходимости. Но ние знаем много добре, че през септември децата тръгват на училище. Те не могат да чакат хуманитарната ситуация да се подобри, страната да се развие и какво ли не още, те трябва да тръгнат на училище. И това въжи и за момчетата, и за момичетата. Няма разлика при образованието. Няма разлика заради пола. Това е основна европейска ценност и аз настоявам – когато предоставяме хуманитарна помощ по спешност, трябва да предвидим и допълнителни финансови средства, защото иначе ще загубим цели поколения. Те трябва да ходят на училище. Сега давам думата на колегата Юк Невичиене от НП. Благодаря. Ще говоря на литовски. Извънредни ситуации, свързани с ядрени излъчвания, засягат е, човечеството много сериозно. Вие казвате, че ще направите така, че да стане добре функциониращ европейския механизъм РЕСК ЕУ, да има съответния капацитет за справяне с е, ядрени е, ситуации. Какво пред... планирате да направите в, такива, в такова положение? Как планирате също така да защитавате външните граници? Как може да направите така, че Европейския съюз да а, засили безопасността на ядрените инсталации в своето съседство какво предвиждате да направите по време на своя мандат? Благодаря за зададения въпрос. Действително, това е един много конкретен момент, който е обозначен от е, предложената председателка е, на комисията в е, моето портфолио. И аз смятам да работя активно. Защото според мен в момента Европа не е подготвена за подобни ситуации а, именно защото вероятността те да се случат е много ниска. Имаше време, когато вероятността от ядрена криза и съответно ядрена война беше много голяма. Примерно в моята страна не можеше да се построи нищо, дори една църква без ядрено скривалище сега някак си сме с чувството, че това не може да се случи. Но всъщност то може да се случи и ние трябва да сме подготвени. Трябва да мотивираме страните членки да се подготвят за нещо, което според тях е с много ниска вероятност да се случи. Необходимо е да се вземат обаче е, мерки за подготовка за реакция при ядрени или атомни кризи. Страните членки не могат да го направят сами по различни причини. От една страна, защото финансирането, което е необходимо, е твърде голямо за една отделна страна. Второ, въздействието на подобна криза преминава отвъд всички граници, затова трябва да се действа заедно. Гражданската защита си остава в прерогативите на националната държава но аз възнамерявам да поема тези си задължения много сериозно и да работя интензивно с страните членки, за да мога да ги убедя, че имаме нужда от подобна подготовка, защото когато нещо подобно се случи, а ние не сме готови, е, ще бъде прекалено късно. Последващ въпрос? Отново ще продължа на литовски конкретен пример за недостатъчно защитена ядрена централа в Беларус. Тя директно застрашава гражданите на Европейския съюз, защото е на 20 км само от наша външна граница и се, там са нарушени стандартите за безопасност при строежа на ядрения обект. Ще е, дадете ли е, помощ на засегнати страни? А също помощта за развитие може ли да бъде прекъсната, прекратена, примерно, ако съседни страни систематично нарушават стандартите за ядрена безопасност. Съгласни ли сте, че трябва да се изградат сериозен европейски адекватен капацитет в съответните региони? Е, специално границата с Беларус трябва да бъде опазена от подобни заплахи. Благодаря. Не искам да коментирам до какво е нивото на безопасност на всяка енергийна ядрена мощност. Инциденти могат да се случат навсякъде, както се случи това в Фукушима, независимо, че технологиите там се считаха за безопасни, спазващи всички стандарти и така нататък. Та могат да се случат такива неща. Аз лично възнамерявам да работя да се изгради капацитет на Европейския съюз да реагира на подобни е, кризи, е, които са с много ниска вероятност да се случат, но имат пък много високо, много голямо въздействие, както е, видяхме и както се случи с Чернобил. Ще работя по тази тематика и ще искам, така ще търся и вашето разбиране за постигане на подкрепа от страните членки, защото гражданската защита е от е, техните правомощия. Благодаря. Господин Сир, социалист, е, госпожа Инсир, социалисти и демократи. Благодаря. Аз ще задам въпроса си на шведски. Благодаря, господин комита... кандидат комисар. Първо, нека да кажа колко съм удовлетворена, че толкова усърдно се придържате към принципите на хуманитарната помощ. През 2016 бе сключена така наречената голяма договорка или договореност между страни и организации, които се занимават с хуманитарна помощ, за да се организира по-ефективно тази помощ. Около 50 организации и донори се включват в нея включително Генералната дирекция на Европейския съюз, която се занимава с хуманитарна помощ. Комисията управлява нашата дейност по хуманитарна помощ в партньорство с други организации, ООН, неправителствени организации, Червения кръст и така нататък. Неправителствените организации имат ключова роля в е, провеждането на операциите на място. Какво е отношението ви към недържавните участници в процеса на предоставяне на хуманитарна помощ? Как е, е, ще направите така, че тази помощ да спазва и съответните изисквания, свързани с финансови ограничения? Благодаря. Да, помня много добре срещата на върха в Истанбул. Мога да ви уверя, че ще настоявам съвестно да се изпълняват всички поети ангажименти по така наречената голяма договореност. И колегите ми от Генералната дирекция потвърдиха, че Европейския съюз ще продължава да е съпредседател по работата и изпълнението на разприятите договорености. Една, един е, основен компонент от тези договорености е, са свързани с работата на нашите партньори, е, сред които са и доверени неправителствени организации. И се надяваме, че и двете страни ще си спазват ангажиментите по тези договорености. Примерно за упростяване на процеса. Аз ще се старая това да стане, но без да се застрашава необходимостта от съответен контрол и гаранции, които трябва да бъдат осигурени, за да има устойчиво финансово управление. Не казвам, че никакъв скандал няма да има от тук нататък за отклоняване или неправилно употреба на хуманитарна помощ, за измами и така нататък. Но е необходимо да се обърнем с лице към нуждите на НПО и да изискваме съответните адекватни мерки за контрол и гаранции за финансово управление. Още една дума за местните НПО. Те са също от изключително значение и, както казах в уводните си думи, ние, аз ще, ние ще окоръжаваме нашите партньори, които са над 100, да работят с организации на място по съображения, които вече изложих. Последващ въпрос. Благодаря, продължавам на шведски.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 Вие всъщност засегнахте и това, което исках да ви питам допълнително, а именно партньорствата с организации на място, на, мя... на местно ниво. Това е изключително важно, за да може да се ангажират е, именно е, капацитета на местните е, участници, които познават ситуацията най-добре. Господин комисар, заповядайте. Благодаря за този допълнителен въпрос. Мнозина от сред нашите партньори, с които работим, вече се ангажират с местни и национални НПО, независимо, че те, те са там в качеството си на представители на международни организации. Това е ангажимент, който ще е, поддържам много сериозно и е, настойчиво ще търся ангажирането на местни е, НПО, включително и с развиване на техния капацитет, включването им в национални механизми за координация – и възможността им да се осигурява активна тяхна дейност в, цялата, в целия кръг от хумани... дейности по хуманитарна помощ. Благодаря. Сега думата има Ерик Макарт от Зелените. Yeah, uh, yes, hello, it's also... Да, добър вечер. И този въпрос ще бъде зададен зад гърба ви. Ще го задам на немски. Фангме етвас etwas anders an, weil ich eigentlich sagen wollte, dass ich glaube, dass wir alle gemeinsam. Искам да кажа нещо по-различно. Мисля, че всички трябва да бъдем доволни, че сме израснали в един безопасен свят, на един безопасен континент, че сме имали достъп до здравеопазване и някак сме отдалечени от проблемите на света. Някой път дори може да си помислим, че тези проблеми не ни засягат. Вие вече подчертахте ролята на неправителствените организации. Всъщност, изпреварихте ме е, с отговора си. И искам да попитам следното. Как можем по-добре да ги подпомогнем? Как можем да направим така, че те да бъдат достъпни за хората на място, които е, работят много усърдно? Господин кандидат комисар, благодаря, господин евродепутат. Да, наистина неправителствените организации са сред нашите най-доверени и ценни партньори. Трудно ми е да си представя как бихме могли изобщо да оказваме хуманитарна помощ без тях. Именно за това голямата договореност ни дава възможност, разбира се, ако всички изпълним ангажиментите, проистичащи от нея, възможности да работим още по-широко съвместно, но за тази цел, включително и ние трябва да направим усилия. Да положим усилия. Не искаме е, голяма част от средствата, отпускани за хуманитарна помощ, е, да отиват за режийни разноски и административни разходи. И за това в голямата договореност се разбрахме да намалим дела от хуманитарна помощ който отива за такива разходи и разноски. Това трябва да направи хуманитарната помощ по-ефикасна. И нещо второ за неправителствените организации. Често пъти на тях им липсва капацитет, способността да управляват средства и фондове, способността да участват в планиране и изграждане на подготвеност в координация. Този капацитет трябва да бъде разширен, защото това ще означава, че те могат да направят още повече за населението, засегнато от съответния проблем. И мисля, че неправителствените организации трябва да бъдат стимулирани във всяко отношение. Не е, просто отдалеч да се пращат пари, отдалеч да се пращат специалисти. Много голяма част от помощта може да се окаже на място. Допълнителен въпрос? Have... Благодаря за този отговор. Вие казахте също така, че е неприемливо да се препятства работата на неправителствените организации и че вие ще издигнете глас в тяхна подкрепа. На не толкова голямо разстояние от нас. Всъщност, по собствените си граници виждаме как се пречи на неправителствените организации. За шеста поредна година стотици хора се давят среди Средиземноморието. Ще надигнете ли глас за това и какъв ще бъде вашият принос за това, защото неправителствените организации, които спасяват човешки живот среди земноморието, да бъдат подпомагани по-солидно? Благодаря за този допълнителен въпрос. Той ми позволява много твърдо да заявя, че съм убеден – че хуманитарната дейност никога не може да бъде предмет на наказателно-правни санкции. Това би трябвало да е очевидно, обаче явно не е и аз го заявявам ясно. Хората не могат да бъдат наказателно преследвани за това, че се опитват да оказват хуманитарна помощ. Това трябва да е ясно, повтарям. Същевременно споменахте Средиземноморието. Има правила за спасяване по море. Тези правила вменяват конкретни задължения на държавите членки и държавите членки са тези, които би трябвало да спазват международното морско право. Трябва да спазват също така международното хуманитарно право, да спазват стандартите за правата на човека. Всички тези групи норми се прилагат. Like, uh, to... Председателят, благодаря. Сега искам да дам думата на Джана Гансия. I'm going to speak Italian. Ще се изкажа на италиански. Prima di porre la mia domanda al commissario designatore. Преди да задам въпроса си към вас, господин Ленарчич, господин кандидат комисар, ще направя един коментар. Когато се определят целите и резултатите, които да бъдат постигнати, за предпочитане да подхождаме реалистично. Така че според мен трябва да определите приоритетите, като изхождате от най-неотложните ситуации. И от тези обстоятелства, където нашите действия могат да донесат най-голяма полза. Господин Ленарчич, както се казва в писмото за мисия, вие ще трябва да работите заедно с други комисари за изработване на стратегическа политика, дългосрочна политика, при която да бъде обвързана хуманитарната помощ с изграждането на сигурността. Какви средства ще използвате за отстраняване на изначалните причини за миграционните движения, които съставляват заплаха за сигурността? Благодаря, госпожо евродепутат, за така зададения ми въпрос. Аз посочих какво според мен ще бъдат моите приоритети, какви ще бъдат те и с удоволствие ще доразвия мислите си. Вие споменахте решения в дългосрочен план. Хуманитарната помощ е предназначена да осигури краткосрочно облегчение, т.е. да преодолее някаква неотложна, спешна потребност. Но никога не бива да забравяме, че успоредно с това съществуват дългосрочни потребности и изначални причини, поради които те съществуват. Защото, както вече казах, трябва да работим за това хората, които са засегнати от няколко бедствие или конфликт, да могат да стъпят на крака и да се върнат към продуктивен живот. Това може да бъде постигнато чрез връзката между хуманитарна помощ и развитие. И в тази връзка ще работя в тясно сътрудничество с кандидат комисаря Урпинайнен. Така че никога да не изпускаме от поглед дългосрочното измерение на работата. Винаги, когато е възможно да работим за отстраняване на изначалните причини за бедствието и да мислим за дългосрочните потребности на засегнатите хора. Има и друг важен въпрос, който възнамерявам да засегна в работата си, а именно превенция и изграждане на устойчивост. Хората да бъдат по-устойчиви на кризи, на следващите кризи които биха могли да ги върхлетят. С удовлетворение мога да кажа, че голяма част от хуманитарната ни дейност вече съдържа компонент ограничаване на рисковете от бедствия. Председателят, последващ въпрос? It's okay, thank you very much. Благодаря ви, нямам нужда от допълнителен въпрос. Благодаря. В такъв случай продължаваме. Давам думата на Йоанна Купчинска от ЕКАРЕ. Благодаря ви. През последните няколко години природните бедствия е, засегнаха повечето от европейските региони и щетите за инфраструктурата се изчисляват е, в хиляди, в милиони Същевременно в държавите членки и системите за управление на кризи бяха подложени на истинско изпитание. Но те първа всичко ще става все по-сложно и заради измененията на климата. За да може по-добре да се защитават гражданите, ние трябва да имаме системи, които да помагат. Реск EU е сравнително нова система. Не знам дали вече имате някакви наблюдения, доколко е ефикасна. Благодаря за поставения въпрос. Реск EU те първа ще се разгръща те първа започва да работи. Беше използван в Гърция миналата година, като моята задача ще бъде да прилагам на практика този разширен механизъм за гражданска защита. Също така ние трябва да бъдем сигурни, че Европейския съюз разполага с нужните активи. Това също е включено в моите задачи. Аз ще работя с държавите членки, които също носят своята отговорност. Необходимо е да започне процедурата на обществени поръчки – и да оборудваме Европейския съюз с необходимите активи. Това са скъпи активи и за това ще ни трябва съществен бюджет. Моля ви тихо. Необходимо е да работим с хеликоптери, с пожарникари, но разбира се, ще ни трябват и съответните инструменти, за да можем да се защитим от химическа, биологична или ядрена атака. Аз се ангажирам с това целият пакет да се превърне в реалност. Но също така е важно и държавите членки да разберат, че това е хубава цел, която трябва да се изпълни. Последващ въпрос – Вече колегите го споменаха, но вие също. Искам да чуя конкретни предложения за това как ще се увеличи капацитета на Европейския съюз за подпомагане и превенция също така на бедствия, на катастрофи. Вие сам споменахте и е, различните химични атаки или авар... аварии. Интересуваме как работите с Центъра за кризи. Не съм сигурен, че разбрах последната част от въпроса с кого да работя. Давам ви отново думата за пояснение. С кого ме питахте как ще работя? с Центъра за координация при кризи. Ще трябва те първа да се запознае с тази институция. Боя се, че не знам за какво точно говорите. Но иначе, разбира се, е много важно ние да разполагаме с необходимия брой пожарникари. Все още не сме го осъществили, макар че използвахме някои от тях миналото лято в Гърция. Ние ще трябва да допълним с хеликоптери, които да се използват за противопожарна дейност. Има и други области, в които разполагаме с резерв, например за медицинска помощ или за химическа, биологична, радиологична или ядрена заплаха. В повечето европейски държави членки няма готовност, обаче и точно за това ние те първа трябва да да изградим такъв капацитет на ниво Европейски съюз. Но в крайна сметка всичко зависи от държавите членки, защото те трябва да организират държавните поръчки за съответните активи. Благодаря. Лукас Мандел, НП. Thank you, Mr. Благодаря ви, господин Ленарчич. Първо ви поздравявам за номинацията. Не бива да забравяме, че е наистина чест човек да може да посвети обществената си дейност на европейските граждани. Това, което наистина ми хареса във вашето представене, беше, че говорихте за цялата група от дейности по външната дейност – според мен, колкото повече комисари работят по силното присъствие на Европа в света, толкова по-добре. И това е и част от вашите отговорности при управление на кризи. И за това ще ви попитам каква е конкретната ви роля в тази група от външни дейности и също така какво се прави за превенцията – е, защото ние се намесваме не само при природни бедствия, но и въоръжени конфликти. Ние трябва да се грижим за мира и стабилността в други страни, именно за да избегнем ужасяващите конфликти. Вие какво ще направите за превенцията? Заповядайте за отговор. Благодаря ви за зададения въпрос. Мисля, че е много важно, че комисаря за управление на кризи е част от групата за външна дейност, защото хуманитарната помощ очевидно е част от външната ни дейност, но трябва да кажа отново, че тук ние се водим от е, спецификата и конкретните принципи, включително и принципа за независимост. Решението за хуманитарна помощ трябва да се взима независимо от останалите цели на Европейския съюз, независимо дали те са политически, економически, стратегически, тази независимост е нещо, което винаги ще защитавам и като част от този клъстер за външни дейности. Но ние трябва да работим съгласувано и аз очаквам с нетърпение бъдещата работа с върховния представител господин Борел. Вече се срещнахме и проведохме първата размяна на мнения. Съгласен съм с вас, трябва конкретно да мислим за превенцията, защото е по-лесно да се мисли за цял набор от европейски инструменти още на етапа превенция. Това всъщност излиза и по-добра економия. Всяко евро вложено в превенцията на кризи и бедствия, спестява до 7 евро необходимо, необходими за справяне с последствията. Благодаря до да уточняващ въпрос. Благодаря ви. Преди два дни, точно в тази зала, Кандидат комисаря за развитието каза, че ще работи заедно с вас като комисар по управлението на кризите, за да може да се помага на децата, момчета и момичета в бежанските лагери. Надявам се, че това няма да попречи на вашата независимост. И след това гражданската защита. Вие казахте едно изречение за нея, но имайте предвид, в държавите членки положението е много разнородно. Господин кандидат комисар, благодаря ви. Уверявам ви, че ще работя в тясно сътрудничество с колегата Утилайнен особено в областта на образованието. Защото в тази област нашите отговорности се допълват. Моята роля би била да направя така, че дори при извънредни ситуации или в бежанските лагери, да не пренебрегваме образованието. Аз ще работя по този принцип, ще го налагам, тъй като, както вече казах, дойде ли месец септември, децата тръгват на училище. Благодаря. Давам думата на Катрин Шабо от Renew. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, искам да се върна между връзката хуманитарна помощ и помощ за развитие. А и да стигна и малко по-далеч. Примерно за островните територии, които в момента са силно застрашени от крайно екстремните е, климатични условия с урагани, които застрашават цели територии, е, ураган Дориана и други. Аз посетих един остров след като мина ураган. Страшни са последиците. И е, работата с е, местните е, институции ни показа, че действително може сериозно да се смени модела на начина по, за осъществяване на хуманитарна помощ, за да се осигури и едно устойчиво развитие, една автономност по отношение на прехраната и енергоснабдяването. Не мислите ли, че управлението на кризи може да помогне за развитието на островните територии, като, ги, като им помага да развиват стратегии за устойчивост? Благодаря. Благодаря, уважаемо госпожо депутат, за този въпрос. Аз Отделям внимание е, на положението в е, малките острови и островни държави. Те действително са от е, най- засегнатите от климатични промени, най-уязвимите. Арктика и Антарктика. Знаем, че ледниците там се топят, че се надига нивото на океаните в Карибския регион, в Южния Тихи океан ще има острови, които ще се изправят пред крайно тежки предизвикателства. А това са държави, чието средства са много скромни. Трябва да работим с тях за подготовка за подобни събития. Това са събития, които вече ние не можем да предотвратим. Особено метеорологични изследвания, явления и повдигането на нивото на океаните. Но не е необходимо и е много важно да не стоим с кръстени ръце, да работим с тези малки държави, да подготвим тяхната устойчивост и готовност – това, според мен, е моята роля, ролята на колегата Оркилайнен, за да можем да повишим капацитета им за устойчивост, подготовката им за пригаждане към климатични промени, особено към тези, които не можем да предотвратим. Е, знаете, че има доста неща, които можем да прогнозираме. Допълнителен въпрос. Коментирате, че е необходимо да се използва е, капацитета на местните е, организации. Не мислите ли, че ще само ще спечелите по ако се е, идентифицират е, възможностите, логистичните възможности и се разшири капацитета за реагиране в извънредни е, ситуации там на място, така че да можем да реагираме по-бързо. И не смятате ли, че трябва да има една е, реална стратегия за намеса в такива ситуации? Благодаря. Съгласен съм, че именно по този начин би следвало да даваме превес на местните участници и изграждането на капацитет за устойчивост на място. Защото когато се случи бедствие, ние трябва да осигуряваме помощ, това не, не следва да се забравя, но трябва и да подкрепяме тези страни в изграждането им на устойчивост. Да, аз ще работя и с комисарите, които отговарят и за борба с климатичните промени, за околна среда и така нататък. Трябва да работим заедно и да включиме в тази така наречена зелена договореност за Европа а и за цялата планета, да отчетем, да включиме мерките за пригаждане към климатичните промени, мерки за устойчивост и готовност, за да имаме точно по-голяма възможност да реагираме, когато се случват такива бедствия. Сега думата има господин Уелс, независим. Not here. We go on. Uh, then I give the floor to Nikos uh, Androulakis, S&D. Господин Никос Андролакис, е, е, социалисти и демократи. Εμείς μετά τις, φυσικές, μετά τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην Португалия. След е, е, разрушителните горски пожари в Португалия, Гърция и Швеция последните години, е, се преразгледа Европейския регламент за гражданска защита. Създаде се механизмът РЕСК-ЕУ и е, там отговорността обаче е в ръцете на страните членки. Трябва да се изгради и европейски капацитет. Има ли е, достатъчно възможности в РЕСК-ЕУ да се справи с е, примерно горски пожари? Как ще се преодолее нежеланието на страните членки да се включат в тази дейност? Как ще изградите един напълно функциониращ механизъм РЕСК-ЕУ? Благодаря, че ми давате възможност да, да развия темата. В писмото, с което ми дава задачите по моята кандидатура, председателката на комисията, се казва изрично, че е, Реск ЕУ трябва да има съответните е, възможности и финансиране. Но ние сме наясно, че страните членки са тези, които трябва да осигурят е, съответния капацитет. Тоест, аз ще трябва да употребя всичките си възможности да убеждавам, а се надявам и на подкрепата на Европейския парламент. Смятам, че вие можете да ми помогнете много, когато под, като подтиквате страните членки да осигурят подобни механизми. Аз лично съм изненадан от това, че малко бавно се развиват тези е, дейността по този механизъм? Защо? След като всеки печели от това. Примерно е, има, всяка страна може да осигури по 5 е, самолета за борба с горски пожари. Финансирането а, е, идва от а, европейски средства. Страните членки а, могат да получат а, до 90%, 10% е тяхното финансиране и е, когато е, има изграден този капацитет със съответните мощности, те ще бъдат предоставени там, където е необходимо. Е, значи, вие получавате нещо за 10% от костоемата му цена. Допълнителен въпрос. А що се отнася до превенцията, в механизма се предвижда страните членки да е, предоставят планове за гражданска е, защита. Елементите, е, които обозначават страните членки като рискове, съответните данни и планове достатъчни ли са? Имате ли нужда от повече данни? Може ли да се прави нещо за подобряване на националните планове за справяне с природни бедствия? Благодаря. Страните членки, според мен, е, до една трябва да имат стратегии за намаляване на риска и то достатъчно е, добре работещи такива, както и системи за ранно предупреждаване. А Европейския съюз трябва да им помага и аз съм готов да работя в тази посока. Защото превенцията в областта на гражданската защита е сериозна отговорност. За мен това е отговорност, не е, е компетенция или правомощия. Когато поставиме този въпрос като отговорност, трябва така да стимулираме и желанието човек да поема и да има все повече отговорности. Така че страните членки трябва да изградят този капацитет. А пък аз ще бъда там, за да помагам с опит, с експерти, с добри практики, с съответни механизми и специалисти там съм, на разположение съм за е, да помогна на страните членки да си поемат този ангажимент и да го постигнат. Е, госпожа Новак, НП. ми господин кандидат-комисар, господин Ленарчич, добре дошли в Европейския парламент. Надявам се, че ще чуя отговора ви на майчиния ви език словенски. Говорим за това Европейският съюз е, като един от най-големите донори и като организация, която проявява съчувствие към всички нуждаещи се. Искам да ви питам дали сегашната система на работа с НПО е достатъчно ефикасна, достатъчно прозрачна и води ли до дългосрочен положителен резултат. За съжаление, често пъти чуваме, че различни неправителствени организации преразпределят средствата за хуманитарна помощ чрез една верига от трансфери и най-сетне се оказва, че парите попадат някъде, където не се използват според ценностите на Европейския съюз. Господин кандидат комисар, благодаря, госпожо евродепутат. Искам да ви благодаря за тази възможност да отговоря народния си език. Разбира се, това е наше право. Благодаря на, благодарение на е, службата, която осигурява устните преводи. Ние в Европейския съюз Управляваме хуманитарната помощ на основата на сътрудничество с организации и партньори. По-специално специализираните организации на ООН от една страна, а от друга страна различни неправителствени организации. Повярвайте ми, ние упражняваме строг контрол, за да преценим дали организациите, на които се доверяваме, са способни да функционират така, както ситуацията изисква от тях. Работим за спазване на основните принципи независимост, безпристрастност, хуманност. А има и още един принцип, който за мен трудно се превежда от английски, защото съм свикнал да го чувам на английски. Контролираме организациите, за да сме сигурни в това, че те разходват средствата правомерно. Това са средства на европейските данакоплаци. Най-важното обаче е те да работят за спасяване на живота – на нуждаещите се. И за това ние така строго контролираме партньорите си. Затова така стриктно преценяваме дали те имат способност да използват предоставените им средства, така че те да не бъдат загубени, да не бъдат отклонявани към лица, които нямат нужда от помощ. Създали сме ефикасни механизми за контрол – и естествено контролираме средствата и това е двупосочно. Готово познате пример мисионария Пет. Допълнителен въпрос. Сигурно знаете е, кой е Петър Опека, мисионер, който работи на Мадагаскар. Той е със словенски корени. Е, работи с бедните в Мадагаскар. Учи ги да ловят риба. И ако мога така да се изразя, той живее на едно сметище. Помага на хората с доброволно събрани средства. И сега това, на което е научил хората, им позволява те взаимно да се учат един друг, да се развиват, да учат нови неща. Мисля, че това е много важно за развитието, създаването и развитието на компетентност уместните хора, да бъдат те обучени в бъдеще сами да се справят с кризите. Смятате ли да предложите програми за обучение, за създаване и укрепване на умения в тази посока? Господин кандидат комисар, благодаря ви. Много добре познавам работата на господин Опиека. Възхищавам се на този човек. Той дава прекрасен пример за работа на местно ниво и какво може да се постигне чрез тази работа за преодоляване на бедността. Комисията би трябвало да подпомага всяка подобна инициатива. А ако стана комисар, може би няма да имам пряк контакт с господин Опиека, но вероятно ще имаме възможност да си сътрудничим с него в областта на превенцията в онази част от нашата дейност, чрез която се опитваме да повишим устойчивостта на неговата общност и на други общности, подобни на неговата. И по този начин ще се опитваме да постигаме целите за устойчиво развитие, за хилядолетието. Голяма част от тези цели подлежат на постигане само ако решим хуманитарните кризи и само ако бъдем в състояние да извършваме ефикасна превенция. Работата на господин Опиека е прекрасен пример за резултатна работа на плоскостта на превенцията на кризите, повишаване на устойчивостта на местните общности. Да, разбира се, ние с удоволствие бихме го подпомагали. Благодаря сега госпожа Манонобри. Euh, благодаря, благодаря, господин председател. Искам да се върна на една тема, която многократно бе споменавана, но всъщност днес е, председателя на една френска неправителствена организация Действия за сигурност е, конфронтира е, компетентния министр във Франция за това, че в Йемен Франция изнася оръжие, което създава хуманитарна криза, но носи печалби. Значи страни, които допринасят финансово за хуманитарна помощ, като Франция, изнасят оръжие, чрез които масово се нарушават правата на човека. Вие казахте, че това е една от най-неотложните кризи, с които трябва да се справите. Значи, военното оборудване и технологията от 2008 година също са подлежат на контрол в Европейския съюз. Смятате ли да координирате европейската хуманитарна помощ със стрикно прилагане на нормите за износ на оръжие? Господин кандидат комисар. Госпожо евродепутата, споменахте търговията с оръжие. Да, съгласен съм по принцип. Хуманитарните кризи често, ако не и винаги, поне от части, са последица на въоръжени конфликти. А за въоръжените конфликти е необходимо оръжие. Вярно е, че и много страни изнасят такова но това е действителността, в която живеем. Аз разбира се, бих препоръчал да се проявява особено внимание при износа на оръжие там, където има конфликти. Да, има стандарти, които според мен Европейският съюз трябва да отстоява. Така че, когато се изнася оръжие, да не действаме така, че да отежняваме съществуващата на определено място хуманитарна криза. Ако стана комисар за хуманитарната помощ или, както се казва, за управление на кризи, за мен ще бъде дълг, така го възприемам, ще бъде дълг непрекъснато да повтарям, че не трябва да изнасяме оръжия така, че да се утежняват хуманитарните кризи. follow Ваш въпрос. Е, votre ангажмент и жи suis... Е, чувам, е, че поемате такъв ангажимент. Благодарна съм за това. Мисля, че във всички случаи в Европейския съюз е, имаме съгласие за ролята и отговорността на държавите членки при износа на оръжие в определени трети страни и за отражението на този износ е, върху хуманитарната ситуация. Но сега поемате устен ангажимент. Ще можете ли е, да ангажирате целият Европейски съюз с един ясен сигнал към международната общност? защото Amnesty International и други международни организации искат да се забрани износа на оръжие към страни, в които има конфликт. За съжаление, положението в Йемен ни напомня колко тъжна може да бъде една такава ситуация. Господин кандидат комисар. Възнамерявам да работя с колегите други комисари, за да подходим по логично и кохерентно към анализа на този въпрос. Мисля, че и в тази област трябва да възприемем принципен подход. В смисъл, че когато вече има конфликт, трябва много да внимаваме с износа на оръжие. Ще бъде е, наистина зле за репутацията на Европейския съюз, който основателно се гордее, че е най-големият донор заедно с държавите си членки на хуманитарна помощ, ако от друга страна той прави неща, които водят до отъжняване на кризите на едно или друго място. Но не бива да забравяме, че тук има компетентност и отговорности и част от тази компетентност и отговорности са изцяло в ръцете на държавите членки. Това, което аз мога да поема като ангажимент, е да отстоявам възприемането на принципен подход. И пак ще повторя, смятам, и това мога да повтарям и в бъдеще, непрекъснато ще повтарям, че трябва последователно да избягваме влушаването на хуманитарната криза на едно или друго място чрез износ на оръжие. Обаче това не е отговорност на Европейския съюз, а на държавите членки. Благодаря, Изабел Сантос от групата на социалистите и демократите. Ще се изкаже на португалски, господин председател. Солидар интернационал, криз, криз. Знаем, че имаме международни конфликти, изменения на климата. Изправени сме пред все по-големи предизвикателства. Тук е важно как ще реагираме и как ще опазим и правата на човека. Аз внимателно ви слушах и разбирам, че е, вие е, ще залагате все повече на неправителствените организации, включително и на местно ниво. Това е много важно. Аз е, също съм имала възможност да следя работата на ОХИР, работя съм с техните активисти. Виждам, че неправителствените организации участват все по-активно Мъцина сме ние, които можем наистина да дадем качествена помощ. И тук е важна и прозрачността, включително и в търговските споразумения. Но мен ме интересува най-вече координацията. Когато окажем спешна помощ, се оказва, че много често на място няма координация от което се губят и много ресурси. Вие какво ще направите за координацията? Почитаема госпожо Сантуш, много ми е приятно да ви видя тук. Ето, ние отново се виждаме. Преди работихме в ОИСР, заедно сега се виждаме тук но така или иначе координацията винаги е проблем. Особено в международната хуманитарна вселена, една вселена от организации от неправителствен характер, организации от всякакъв характер. Но според мен тук има и очевидни начини да се намерят решения, някои простички принципи. Първо трябва да се съгласим, че ООН и най-вече службата на ООН за координация на хуманитарните дейности трябва да бъдат водещи. Европейският съюз ще подкрепя, разбира се, това ще е и една от първите ми стъпки, ако ме одобрят да установя веднага контакт с ООН и съответната служба. Защото ООН трябва да е водещата организация. Същевременно в Европейския съюз също трябва да имаме дух на сътрудничество и съгласуваност. Всеки да знае какво се прави, какви са техните задачи при една хуманитарна операция – е, би било наистина жалко ние да пилеем ресурси заради липса на координация. Да, случва се, знам, че се случва. Това се случи преди доста години в Хаити и на други места. Но ние трябва да се стремим да има дисциплина. И трябва да отчитаме ролята на ОНЕ като водещ координатор – трябва и помежду си да си разпределяме задачите. Thank you. Follow up. Благодаря. Последващ въпрос. Вие говорихте за положението в бежанските лагери в Лесбос. Усилията да се координира меженския поток са свързани и с Либия, но всички знаем какви са условията за бежанците в Либия, какво се прави в тези лагери за задържане всъщност на хора. Това е ужасяваща ситуация. Погазват се непрекъснато правата на човека. Какво мислите вие и как ще решите проблема? Заповядайте. Абсолютно сте права. Условията в центровете за задържане в Либия са ужасяващи. Това е думата. Комисията се опитва да помага. Ние сме там. Имаме хуманитарни програми. Но със сигурност не може да се продължава в този дух. Мисля, че тези хора трябва да бъдат изведени от центровете. Някои от тях могат да бъдат презаселени. Особено тези, които пък нямат право на международна закрила, те трябва да бъдат върнати в страните по происход – но аз съм съгласен. Много е лошо положението и хуманитарната помощ сама по себе си не може да бъде решението. Вече ви казах, хуманитарната помощ не е вид управление на кризи, тя се опитва да покрие неотложните нужди на населението. Това се опитваме да правим и в лагерите за задържане в Либия, но съм съгласен с вас, трябва да се прави повече, да има устойчиви решения. Благодаря колегата Александра Филипс от Зелените. Знам, че вие имахте подобен въпрос вече, но като комисар по управлението на кризите, знаете ли какъв ще е броя на хората засегнати от измененията на климата до 2300 и 2050 година, ако не инвестираме в мерки по климата още сега? Ако не се вземат тези мерки, хората, които ще имат нужда от хуманитарна помощ, сигурно ще удвоят своята бройка до 2050 2050 година. Това ще са 18 милиарда евро годишно, които ще са необходими да им се помага. Не трябва ли да се инвестира в адаптиране към измененията на климата в регионите в риск? Как ще интегрирате по-добре зеления подход при хуманитарната помощ? Какви конкретни мерки – ще предприемете? Какви фондове ще мобилизирате? Господин кандидат комисар, благодаря ви. Много благодаря за толкова важния въпрос. Ще се върна към това, което вече казах. Мисля, че мерките за намаляване на риска от бедствия трябва да се интегрират във всички политики, да екологизираме планетата, защото съм съгласен с вас. В противен случай цената ще бъде много по-висока. Ние трябва да извършваме превенция или най-малкото да се подготвим и да се адаптираме. Има и неща, които няма как да избегнем вече, но поне трябва да се приспособяваме и аз ще работя и по тази тема. Ще разговарям с заместник председателя Тимерманс и ще защитя идеята за включване на стратегия за намаляване на риска от бедствия – в всички дейности на Европейския съюз. Защото наистина не го ли направим, ще се изправим пред много по-лоша ситуация, неподготвени и тогава ще ни трябват много по-големи инвестиции. Казах, че едно евро, инвестирано в превенция, спестява до 7 евро за справяне с последствията. Последващ въпрос. Благодаря ви за отговора. Както вече беше казано, плановете за комисия, на комисията за увеличаване на дяла на частния сектор в такива операции ме кара да се запитам дали той ще отговаря на същите стандарти като НПО. Какво ще направите вие така, че частният сектор да спазва принципа не вреди, що се отнася до парниковите газове? Ще направите ли така, че замърсяващите компании, които са най-виновни за измененията на климата, да бъдат принудени да инвестират в фонд за превенция на бедствията? Благодаря ви. Да, ние трябва да разчитаме на частния сектор. Изпълнителният заместник-председател на комисията го потвърди. Няма как да имаме екологично споразумение без участието на частния сектор. Причината е простичка. Европейските фондове изобщо не могат да покрият нуждата от инвестиции, за да превърнем зелените политики в реалност. Същото се отнася до мерките за превенция и подготовка, за които аз ще отговарям. Сигурно някой си мисли, че ако управляваш кризи, седиш и чакаш да звънне телефона и после тичаш да се притечеш на помощ. Не, според мен има важни етапи преди това за превенция и подготовка. И те са всъщност още по-важни, защото те са по-ефтини. Ако разполагаме с необходимите средства, ние можем да финансираме тези по-ранни етапи – ще работя с моите колеги и останалите комисари, които отговарят за климата, за околната среда, за развитието, екологичното споразумение е наша обща цел и аз ще допринеса по описани от мен начин. Благодаря, давам думата на Вероник Трилие Ленуар от Обнови Европа. Благодаря, господин комисар, кандидат комисар. 80% от населението е застрашено от е, заразни инфекциозни болести. Това се отнася и за Европа. Тук се коментира, че е, тази е, заплаха може да се държи на миграцията. Това медицински е абсолютно неправилно. Е, всъщност, е, е, заради климатичните, промени, заради климатичните промени се разпространяват комари и други насекоми, които завладяват нови територии в Европа и трески като Денга и други се появяват в Гърция, Италия и в моята страна Франция. Господин е, кандидат комисар, тези е, насекоми носят сериозен риск от е, санитарни кризи в бъдещето. Как смятате, че ще можете да защитите Европа от тези нови заболявания? Заповядайте за отговор. Благодаря. Заплахата е реална, според мен. Е, съвсем уместни коментари направихте. Заплахата от е, е, заболявания, пренасени по векторен път в Европа, е сериозна и ние не сме готови. Затова считам, че трябва да започнем да се подготвяме, защото заболявания, които преди време са се срещали само в е, тропическите райони, е, започват да идват е, към нас. И е, съм съгласен, че не хора ги внасят в Европа, а, а насекоми. Ако трябва да се справиме с тази проблематика, би следвало да работя с комисар, кандидат комисаря по здравни въпроси и е, да търсим с нея най-добрите решения. Тя разполага и с съответните служби на комисията, които работят в областта на здравето. Моят принос би бил като координатор за реакции в извънредни ситуации. Много са пътищата, по които можем да се подготвим. Първо, е, разработване на вакцини, е, после съхраняването им за моменти, когато евентуално избухне епидемия. А един от вариантите е да се използва и механизма RESC EU, да се осигурят места за съхраняване на вакцини срещу заболявания, пренасени по векторен път. Благодаря на господин кандидат комисаря за много е, честният му отговор. Ние не сме готови и аз исках е, именно така да подам е, един предупредителен сигнал. Е, предлагам ви да работите по изготвяне на системи за е, предупреждение за е, изследване на потенциалния риск сред населението и здравни, е, работещите в здравната сфера и да се работи с Европейския център за контрол на заболяванията. Разбира се, е, възнамерявам да работя в тясно сътрудничество с комисаря по здраве опазване. Благодаря. И сега последния е, ните въпроси идват от госпожа Фиджера от НП. Благодаря. Господин кандидат комисар, още един въпрос, повдиган вече от мнозина от колегите. Вашата роля, както се разбира, е, включва и дейност по превенция и е, намаляване на е, въздействието. Ние сме свидетели на опустошителни урагани, пожари и така нататък. Климатичните промени водат до сериозни бедствия по света. И отново да попитам, как ще интегрирате мерки по превенция и намаляване на въздействието с такива за създаване на устойчивост срещу климатични промени и как ще ги включите във външните политики на Европейския съюз, защото в близко време ще трябва не е, един, няколко комисари да работят в, по такива съчетаващи се задачи. Благодаря, уважаема госпожо депутат, за въпроса. Не считам действително, че който и да е отделен комисар може да работи по такава тематика сам. Това е предизвикателство а, и ние като екип комисари трябва да намерим начина да действаме. Аз лично а, считам, че моята роля а, ще е в областта на превенцията и а, пригаждането, адаптирането. Как да се постигне това? Нека да се опитам да дам пример. Примерно, вече споменахме Сахел и Африканския рог като региони, които са застрашени е, от, директно от климатични промени. Все по-дълги са засушаванията и така нататък. Какво може да се направи? за да се адаптираме. Примерно да се помисли какви култури да се отглеждат. Дали да са традиционните или могат да се въведат други култури, които са по-устойчиви на засушаване. Не аз ще съм този, който ще реши, но колегите, които работят в областта на развитието, могат да предложат решения в сътрудничество с специалисти по земеделие. Т.е. може да има и превенция, и адаптиране достатъчно ефективно, ако работим в сътрудничество не само в рамките на комисията, но и с нашите партньори от трети страни. Така единствено могат да бъдат ефективни мерките за намаляване на въздействието на климатичните промени. Допълнителен въпрос? Стана дума да се работи е, с е, комисарите от други ресори, но вие засегнахте и втория ми въпрос, а именно необходимостта да се работи с гражданското общество, НПО, да се изграждат силни партньорства. И то е, вътре в Европейския съюз – и в отношенията ни с трети страни, така че гражданите да са в центъра на тези дейност и мисля, че нашите усилия в това отношение трябва да бъдат още по-интензивни. Заповядайте за отговор. Да, съгласен съм, напълно сте права. Трябва да работим и с неправителствени организации. Подобни усилия са много важен компонент в нашите усилия за постигане на целите за устойчиво развитие. А стратегията за постигане на тези цели означава именно да ангажираме всички, които работят в тази област, включително неправителствени организации, те са е, много доверени, надежни, ефективно работещи наши партньори. По този е, начин е, можем да дадем един отличен пример за ефективна ефективно сътрудничество в посока постигане на целите за устойчиво развитие. Председателят, бих желал да благодаря на всички членове на комисиите за техните въпроси, разбира се и на кандидат комисаря за неговите отговори. Okay, we just have a question now if we're going to allow another questions or not. I think that's the matter. Въпросът е дали да допуснем още въпроси. Заповядайте. Благодаря, господин кандидат комисар. Не исках да се чувствате ощетен. 24 е, бяха въпросите, тъй като един от членовете, които се бяха записали в списъка, не се яви, така че мога да допълня бройката. Вижте, ние е, сме разделили въпросите между членовете на политическите групи. Господинът, който не е на заседанието, е независим, не обвързан. Няма да допусна вашия въпрос. Извинявам се за това, защото и двете комисии, които имат отношение към тази тема и към портфела на кандидат-комисария, са разпределили въпросите си и ще нарушим, нарушим равновесието. Искам да обобщя и да кажа, Координаторите ще заседават при закрити врата, знаете къде и кога, за да направят разбор на протеклото изслушване. Не можете да изпращате политически съветници да ви заместват на това заседание. Ще допусна на него само членове на комисията, които са координаторите. Значи, може политическите ви съветници да присъстват, но не и да ви заместват. И сега искам да дам думата на господин кандидат комисаря за заключителното му изказване. Имате 5 минути. Благодаря. Господин председател, благодаря почитаеми членове на комисията за този обмен, за тази възможност да поговоря с вас. Беше стимулиращо и много ми допадна. Опитах се да отговоря на въпросите ви според максимума на възможностите си. Силно се надявам, че съм успяла да откликна на очакванията ви. Нека кажа, че ако бъда утвърден за тази длъжност, още от сега чувствам каква тежест ще легне на плещите ми. Но мисля за това с вълнение, защото говорим за благородна мисия, за нещо, което позволява да покажем Европа в най-добрата и светлина. И на нейна територия, и извън нея. Да помагаме на хората тогава, когато те най-много се нуждаят от това. А такава помощ се помни завинаги. Тъй, че ако бъда утвърден, бих искал да работя в най-тясно сътрудничество с вас, защото традиционно по този портфел сътрудничеството между Комисията и Европейския парламент е тясно. Искам да припомня нещо свързано с писмото за мисията. Очаквах някой да ми зададе въпрос за първата точка, формулирана от председателя на комисията в това писмо, а именно Центъра за координация на неотложната реакция защото аз там трябва действително да бъда на линия, за да координирам. И тъй като никой не зададе въпроса, нека използвам тази възможност, за да кажа следното. Този център е нещо прекрасно. Бях много впечатлен, когато го посетих. Ако не сте го посещавали, моля, сторете го. Струва си, изключително е впечатляващ. Впечатляващ и за външния свят, защото той откликва на призиви за помощ не само от Европейския съюз, а от всяка страна в света. За това искам да отговоря на известния въпрос, който Хенри Кисинджер преди време зададе. Кой е телефонния номер на Европа? Ето го, когато става дума за реакция в неотложна ситуация. Okay, uh, thank you, Commissioner Designate. Благодаря ви много, господин кандидат комисар. Благодаря на членовете на комисиите. Благодаря на всички участвали в това заседание. Обявявам го за закрито.